Bene, possiamo iniziare i nostri lavori. Можем да започваме. Вчера обявих, кои са новите заместници, госпожа Сузана и господин Стасо. Мисля, че и двамата са тук. Госпожа Бизана дошла ли е тук вече? Тя е, е нов е, заместник е, член на комисията и господин Бицпор, правилно ли съм изговорил името? Сърдечно добре дошли и ви пожелавам приятна работа в нашата комисия. Сега преминаваме към първата точка от дневния ред. Колегата Йозеф Сайер ще говори за новата унгарска конституция. Благодаря на колегите за това, че са тук. Благодаря и на него, че дойде при нас. Искам само да ви кажа, че беше председател на редакционната комисия, така че той отговаря за проекта за тази конституция, която вчера беше прията от унгарския парламент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 Мислихме, че в днешния дебат ще участва още един експерт от Унгария, но за съжаление това не беше възможно, така че сега ще изслушаме само господин Сайер и ако има време ще проведем дискусия по неговото изложение. За съжаление нямаме превод на различните езици, но мисля, че е добре тази чисто нова конституция, прията вчера, да бъде представена днес тук пред нас от господин Сайер. И колегата Сайер наистина е играл ключова роля в е, изготвянето на тази конституция. Господин Саар, давам ви думата. Благодаря много, господин председател. Радвам се, че имам възможност да се изкажа в Комисията по конституционни въпроси. Тази комисия, според мен, е комисия, в която членовете са отворени към новите възможности за развитие и към новите възможни елементи на конституционното право. И тъй като аз участвам в изготвянето на нова конституция на Унгария, искам да ви информирам с гордост, че вчера с мнозинство, с голямо мнозинство, Унгарският парламент прие новата конституция, която ще влезе в сила на 1 януари следващата година. Това е много голяма крачка за Унгария, тъй като през последните 62 години Унгария не успя да приеме нова конституция. През 89-та година, по време на прехода, конституцията бе реформирана значително, за да може да се осигури върховенство на закона и демокрация, но също времено документът бе обявен за временен документ. От 89-та година до сега участвам в този процес и е съвсем ясно, че парламентът, който наскоро беше избран, има достатъчно легитимност, за да избере нова конституция. Това обаче не се Случай, и ето ние сме последната от бившите комунистически страни, която приема най-сетне конституция, нова конституция. Така че иска да ви информирам за това. Както а, знаете, преди няколко седмици разпратихме първоначалния а, проектотекст на тази конституция, който бе разпространен в парламента от НБ. Исках да говоря с вас по тази тема, защото ние в Европа сме тясно свързани едни с други. Обръщаме внимателно, обръщаме голямо внимание на конституционните развития в другите страни членки и при изготвянето на унгарската конституция се възползвахме и от опита натрупан при изготвянето на конституционните документи на Европейския съюз. Аз самия бях член на конвента и като се имат предвид последните правни развития в Европейския съюз, аз направих всичко възможно новата ни конституция да е в хармония с последните развития в Европейския съюз. Има няколко елемента, които искам да спомена тук пред вас, елементи, с които можем само да се гордем и които, надявам се, другите могат да последват. Една от важните дискусии е във връзка с новата конституция, може би един от новаторските елементи, в Германия, Швейцария и Польша е, все пак се прилага вече този е, новаторски елемент, но все още новаторски да става дума за економическото управление, задлъжнилостта и бюджетния дефицит. В Унгария положението в този смисъл е особено. Едва преди няколко месеца бяхме в тежко положение, подобно на това, в което се намира Пол... Португалия. И това е най-дългия период, в който сме преживявали подобни економически сътресения. От влизането в Европейския съюз през 2004 година сме в процедура за бюджетен дефицит тук в Европейския съюз. Защо? От комунистическото си минало наследихме огромни дългове. Правителството по време на комунизма бе взимало много кредити, много заеми и е, въпреки приватизацията и е, други усилия, е, въпросът не се разреши до край. Така че е, е, с Конституцията се опитахме да предотвратим е, подобни действия на политиците в бъдещето. Е, действия, които са крайно късогледи. Именно заради това въведохме нови мерки за контрол а, е, и нов конституционен бюджетен съвет, който има право да наложи вето на е, решенията по бюджета. В момента бюджетният дефицит в Унгария е 82%. С тази нова конституция смятам, че прокарваме един път а, и може би даваме пример за някои страни, които се сблъскват с подобни проблеми. А, мисля, че много от колегите а, в момента си мислят какво се случва в техните страни. И разбира се, не може да се каже, че а, само с въвеждане на някои конституционни ограничения върху харчовете на правителството ще се реши въпроса на задлъжнялостта но все пак а, е, а, и ще се предотврати залагането на бъдещето на страната, но все пак това е една възможна мярка. Има и други възможности, има и други институции, които могат да действат добре. Но това прави новата унгарска конституция и това се опитват да тестват в своята практика и много други страни. Друго нещо, което доказва, че това е Конституция 21 век, е, че тя вече включва няколко елемента от Лисабонския договор. Опоменаването на Европа и на Европейския съюз се среща многократно в текста на Конституцията, не само в преамбюла, а говори се в Европ... за Европа в по-широк смисъл и за ценностите на Европа, но Европа се споменава и в елементите по същество. Е, така че за нас това е много важно. Възприемаме го като рамка за развитието на нашата страна за в бъдеще. И разбира се, се говори за това как се прилага европейското право в Унгария, какво се прави на местните избори и за това как гражданите на други държави, членки на Европейския съюз, могат да участват в унгарския конституционен живот. Така че тази конституция е силно проевропейска и поменава Европейския съюз като много важен елемент в развитието на Унгария. Друг важен въпрос, свързан с тази конституция, нещо от което Унгария може да се гордее, е упоменаването на принципа на устойчивостта. Прилагаме три варианта на принципа на устойчивостта, нов е, концепция от 21 век. Първо бюджетна устойчивост, както споменах вече. Тя е заложена в Конституцията не само като основен принцип, но и чрез, чрез институции, които се грижат за нейното осигуряване. Също времено за първи път в Унгарската конституция се говори за разделение на властите и за контрол. И така, бюджетната устойчивост е важен елемент и не само за да е устойчив бюджета, да е стабилен, но и от гледна точка на нашата отговорност към бъдещите поколения. Следващият важен елемент, е, който прилагаме, е демократичната устойчивост. И на нашата държава, и в по-широк смисъл. Експериментирахме и с други елементи, нещо, което може да ви е интересно тук в Комисията по конституционни въпроси. А именно възможността деца да гласуват от името на родителите си. Това е част от е, нещата, за, е, за които говорихме, обсъди се. 12 въпроса бяха зададени е, на е, всички унгарски домакинства. 4 милиона души отговориха. Ясно, че това не е представителна извадка, защото само заинтересованите а, отговарят. А, но само 25% от а, отговорите на въпроса при, е, подкрепиха тази възможност децата да имат право на глас, което да се упражняват родителите. Е, някои казаха, това трябва да е шега. Но е, има сериозни съображения, които стоят зад този въпрос. Няма да го обсъждаме сега, но след няколко месеца, надявам се, ще можем да обсъдим този въпрос и да говорим за демографската устойчивост. Има и други важни въпроси. Например, подкрепата за семействата и гражданите с деца – дефиницията на брак. И на семейство не е свързана в унгарската конституция с обвиненията, които се публикуваха в европейски вестници наскоро, т.е. няма нищо подобно, не се изключват семействата с един родител. Това е контратекстуална интерпретация на този текст. Има и други важни елементи, които са важни а, за споменаване тук във вашата комисия, именно околната среда и о, устойчивостта, екологичната устойчивост. Въвели сме няколко принципа. Първо, замърсителят плаща. Има и ограничения за депонирането на отпадъци, токсични и други на територията на страната. Поет е ангажимент за поддържане на биологичното многообразие. Има и едно изменение, подадено към края на работата – за генетично модифицираните организми. Унгария е страна, която се противопоставя на генетично модифицираните организми и това стана част от нашата конституция. Това са въпросите, които исках да представя пред вас. 10 месеца тече процеса по работата на новата по изработването на новата конституция. Имаше информация в пресата, имаше и погрешна информация в пресата. Именно заради това а, искам да ви информирам за тези неща. Не Трябва да ви кажа, че някои от журналистите писали а, тези статии за първи път а, четяха Конституция и дори не са чели Конституцията на собствената си държава. Всяка Конституция е част от суверенитета на съответната държава. Тя говори за общите принципи. Един от важните елементи тук, един от авторите на хартата за основните права е Ниго Мендес Девиго е до мен, така че съм много доволен. Та искам да спомена правата, те са основани на Хартата за основните права, най-съвременния документ за правата. Разбира се, не сме копирали хартата едно към едно, защото имаме силна конституционна традиция в Унгария и се прилага принципа на баланса на правата. Това е принцип, който от 20 години се прилага от, нашите, от нашия Конституционен съд. Има и включване на правото на защита на собствеността и прочее. И във връзка с правата, мисля, че е много голямо постижение, че след 62 години най-накрая Унгарската конституция говори за правата на гражданите, ги поставя на първо място. Предната конституция бе приета под вдъхновението на сталинистските идеи и съгласно нейния текст партията бе най-важното. Тя излизаше на преден план пред гражданите. През 1989 година бе реформирана Конституцията, но нямаше възможности да се а, промени структурата на тази Конституция. Затова най-накрая имаме една Конституция, в която гражданинът е на първо място. Благодаря ви много. Колеги, благодаря господин председател за това, че ми дадохте възможност да ви информирам за последните развития. Очаквам коментарите на колегите и е, се надявам и тяхното сътрудничество през следващите стъпки. Благодаря, господин Сайер, за това подробно представене. Сега искам да подчертая, че трябва да приключим дискусията до 10 часа, когато ще започне гласуването. Първо ще дадем думата на представители на отделните политически групи и ако остане време, ще дадем думата и на останалите членове на комисията. Давам първо думата на господин Гереро. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Саер, че дойде да направи това изказване пред нашата комисия. Беше ни казано, че не разполагаме с много време тази сутрин, но считам, че е важно да се опитаме да организираме заседание, след като имаме пълната езикова версия на новата конституция, за да обсъдим този въпрос в по-големи детайли. Унгарския народ има а, пълно право да организира конституционните си дела, както намери за наред. И тази, а, този конституционен а, суверенитет трябва да бъде а, зачитан. Трябва да се отчитат а, демократичните общите ценности, които сме приели с а, членството ни в а, Съюза. В началото искам да споделя някои от е, моите виждания за Унгарската конституция. Искам косвено да я сравня с начина, по който я беше прията и Испанската конституция след падането на диктатора Франко и поставянето на началото на демократичната система. От е, началото на 19 век е, Испания има седем конституции, някои се прилагат, но бързо се отменят след това. Ние сме живяли под авторитарен режим. Никой от тези конституции не е била и цяло приета от испанския народ. Някои бяха по-добри от другите, но въпреки това не бяха прияти изцяло. И липсваше социален консенсус защото конституциите бяха лансирани от партии, от определени е, интереси, което означава, че останалите части на обществото, които се изчитаха за недостатъчно представени, отхвърляха тези конституции. През 1997 година беше създаден конституционен орган с 7 члена. Четирима от тях бяха представители на опозиционните партии. Искам да подчертая, че става дума за 4 от 7-те членове на конституционния орган. Дебата за Конституцията приключи с гласуване, при което 92% от подадените гласове бяха в подкрепа на Конституцията. 96% от местата в Испанския парламент подкрепиха т.е 96% от депутатите приеха Конституцията и Конституцията беше прията с референдум. За това ние считаме като основана на консенсус. Три партии участваха. Тогава на власт беше групата, тогава беше на власт Социалистическата партия. Днес Испанската конституция е по-силна от всякога. От всички конституции, които сме имали в нашата история, тя устоя най-дълго. Можем да я считаме за конституция, която отчита интересите на всички. Искам да поставя някои въпроси, като направя съпоставка с процеса в Испания и Унгария. На първо място, дали тази нова конституция беше необходима? Разбира се, не аз съм човек. а унгарския народ трябва да реши дали му е необходима нова конституция или не. Но моето разбиране е, че има известно разделение в унгарското общество. Някои считат, че тази конституция е продължение на Конституцията от 1949 година, докато други считат, че тази Конституция не е необходима, тъй като през 1990 година бяха реализирани редица реформи след края на тоталитарния режим. Разбира се, унгарците трябва да решат дали им е необходима или не нова Конституция, но няма съмнение, че Конституционният орган се състоеше от представители на една партия, нямаше проведен конвент по конституционните въпроси, нямаше представители на другите политически партии. Единствените партии, които бяха представени, бяха тези, които участват в управлението. Управляващата партия на практика беше единствената партия, която подкрепи Конституцията при гласуването в долната камера на парламента в Унгария. И а, не, не се а, предвижда референдум, нещо, което иначе е стандартна практика при приемането на нова конституция. Управляващата партия, унгарското а, правителство основателно твърди, че е имало подкрепа на мнозинството в парламента за тази конституция, че това е легитимно мнозинство, тъй като проистича от народната воля. Но аз бих казал, че подобно мнозинство може да се отнася за законодателството, но когато говорим за конституционна реформа, имам съмнение. Всяка конституционна реформа трябва да отразява преобладаващото мнение в обществото. Трябва да се създава рамка, която да позволява е, представянето на различни политически програми. И не е добре едно голямо, но временно мнозинство да определя политическа рамка, която по-късно е трудно да бъде променена. Когато конституционната реформа не включва достатъчно широки кръгове от обществото, тя обикновенно води до конфликти. И в резултат, моето мнение по някои от практическите аспекти на тази конституция ще бъде доразвито в последствие, когато получим пълния текст на Конституцията. Но трудно можем да отречем, че процесът довел до приемането на Конституцията не е нещо, което отговаря на стандартите и ценностите, които могат да очакват членовете на Европейския съюз. Що се отнася до легитимността на приемането на новата конституция, трябва да подчертая, че правителството има легитимност, но имам сериозни съмнения дали достатъчно са отчетени интересите на всички слоеве от обществото. Освен това, дали бъдеще и политически мнозинства, други правителства с различни политически програми ще могат да работят с тази конституция. Трябва да видим дали вчера приятата конституция на Унгария а, има подкрепата на унгарското общество или само на унгарското правителство. Господин Даф има думата. Благодаря, господин председател. За разлика от господин Гереро, страната, която аз познавам най-добре, няма какъвто и да било опит в изготвянето на конституции. И съм изключително. Изключително много завиждам на господин Сайер, който е имал възможност да участва в нещо такова и да постигне такива резултати. Мисля, че нашата комисия трябва да действа в два плана. Първо, трябва да се говори и за начина по който си взаимодейства реформата на националните конституции на Европейския съюз. Целта е да се постигне последователност и връзка между двата процеса. За да може мерките в нашия договор и в националните конституции – да не са в конфликт една с друга. И като цяло да има хармония. Също времено, другата ни задача е Конституцията в една държава членка да не пречи на отношенията с другите държави членки. И в тази връзка бих се радвал да чуя коментар на господин Сайер за, кал... за онази клаза в Конституцията на Унгария, която казва, че трябва да се насърчи развитието на унгарската национална идентичност на унгарците извън Унгария, на хората от унгарски происход, живеещи извън границите на републиката. Смятам, че има много елементи от проекто Конституцията, които можем да приветстваме. Така както проектът бе прият вчера. Например, клаузата, в която се казва, че Унгария има за цел да допринася за европейското единство. Това е отлично. Няма как да вкарате подобен текст в е, британска конституция. Това е ясно. Самия факт, че има забрана за използване на референдуми за ратифициране на промени по договорите за по договора за Европейския съюз също изглежда много конструктивно и напълно в хармония. с задълженията на Унгария да зачита договора. Включването на хартата също е изключително интересно, но все пак трябва да се отбележи, че то е само частично. Нещо, което може да доведе до известни конфликти между Конституционния съд в Будапешта и Съдът на Европейските общности в Люксембург. Нещо, което предполагаме било предвидено от авторите на новия текст на Конституцията. Особено ме впечатлява отсъствието от Конституцията на опоменаването на сексуалната ориентация и на отмяната на смъртното наказание, на премахването на смъртното наказание. Що се отнася до възможността на майките да се дадат две права на глас, но трябва да ви кажа, че аз не съм обсъждал въпроса със своята майка, но мога да ви кажа, че това би било в конфликт с акта за преките избори от 76-та година, преките избори за Европейски парламент. Ако подобно нещо се прилага за изборите за Европейски парламент. Има една клауза, в която се казва, че президентът на републиката определя датата за европейските избори. Това по никакъв начин не отговаря на европейското право. Що се отнася до залагането на строги фискални мерки. Пожелавам ви успех! Благодаря. И колегата Хефнер сега. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря и на господин Сайер за встъпителните му думи. За мен е правилно и необходимо дори ние като Конституционна комисия на Европейския парламент да се занимаваме с конституциите на държавите членки, там където има нови моменти и за мен е особено важно да разгледаме въпроса дали в Европа конституциите вървят към сближаване или към отдалечаване една от друга, най-вече, що се отнася до основни ценности, като демокрацията, правовата държава, разделение на властите и така нататък. И за това аз съм изключително благодарен за тази бърза, толкова е, полезна информация за процеса в Унгария, защото едва вчера беше приета унгарската конституция и е, се надявам, че в нашата комисия ще се занимаем и по-нататък с тази тема. Много внимателно изслушах вашето изложение и имам доста големи опасения и съмнения, които искам да изразя сега и които искам да отправя към вас под формата на въпрос. Искам да се спра на един елемент, който ми се струва най-важен в случая. Правителствата се избират от избирателите за определен период от време, за определен мандат, за да могат да управляват добре страната през този мандат. В конституционно-правната теория различаваме повар конституция и повар конституцион. Тоест, е, е, на базата на право в ред и конституция се възлага мандат на правителство да управлява страната на базата на парламентарно мнозинство. И ние различаваме е, конституционно власт, която дефинира този правен ред. Според мен това е суверенът, народът, а също така е, трябва да посоча, че е, конституционната власт не трябва да се извършва от гледна точка на е, политическа целесообразност на дадена партия, а винаги да се прави така, че всички политически сили да могат да участват. И Конституцията, която се формулира да може да се задържи във времето и да няма значение кое точно правителство, ляво, дясно или центристко управлява. Конституцията просто трябва да бъде поставена над времето и да бъде плод на консенсус на населението в дадена страна, включително и опозицията трябва да участва в този консенсус. Аз е, само по този начин е, разбирам конституционната власт е, и тези, които трябва да изпълняват задачи в нейните рамки. Всички трябва да могат да участват и всички трябва да виждат защитени своите интереси и предложения в изработването на една конституция. Така че в случая съм изключително така изпълнен със съмнение дали точно това е спазено в Унгария, още като се види видим как започна да тече този процес. За мен е, е, има нови интересни моменти, обаче те са доста проблематични. Ако, например, си поставим някои въпроси, които е, се задават е, директно на гражданите с писмо, примерно е, дали е, ще кажат да или не на тази конституция, която някои политици изобщо, по мнението на някои политици изобщо не позволява да отговарят гражданите на такива въпроси и изобщо не се взема предвид демократичния суверен, който трябва да каже последната дума, когато става дума за една демократична конституция. И искам да се спре още някои моменти, които е, будят в мен голяма загриженост. Казах, че вие сте получили много голяма власт от вашите граждани. Това е израз на доверие, е, израз на доверие да управлявате съдбините на вашата страна много години напред. Аз обаче имам впечатление, че в момента има тенденция в актуалното мнозинство тази е, власт е, да бъде а, е, разширена, тези правомощия да бъдат разширени във времето. Ще ви дам един пример. Вие, например, в Конституцията съкръщавате мандатите на съдиите и прокурорите. Това а, създава големи съмнения в последователността на а, конституционния ред. Съдебната власт, която трябва да съществува независимо от изпълнителната е, власт и законодателната власт, това като че ли не е спазано. Вие говорихте също за големите усилия за намаляване на бюджетния дефицит и да спазите мастерските критерии края на вашето изложение вие казахте, че съзнавате, че не става дума за това какво е записано в Конституцията, а какво се случва на практика. Във всички европейски държави, които имат проблеми с финансирането на държавния бюджет, е, тенденцията сочи нататък е, да бъде повишена пенсионната възраст. В Унгария е, пенсионната възраст е намалена с 8 години, но не за цялото население. То би се очудило, ако стане това, а само за определен определени професионални групи, а именно за съдиите и прокурорите. И това са хората, които контролират вашите решения и вашата политика. Хора, които са способни, хора, които е, имат е, необходимия капацитет, ще бъдат пенсионирани в по-ранна възраст. Но е, не мислите ли, че по този начин вашето правителство търси начин да възлага и да заема постове съгласно своите вкусове и представи. В днешна Европа. Вие може би ще е, можете да обясните, господин Сар, какво е, ви е накарало в Конституцията да уредите е, така професионалния стаж на съдиите и прокурорите в Конституцията, така че да можете да ги сменяте по-често. По този начин вие значително урязвате правата на Конституционния съд и на отделните съдии, което според мен не буди доверие, че вие като едно правителство, което има две трети мнозинство, по някакъв начин иска силна съдебна власт власт, която да контролира вашите решения. Тук възниква е, съмнението, че вие искате е, да възложите тези постове на лица, които са във ваша огода. Ако ми позволете сега едно е, сравнение с футбола. Унгария и Германия имат интересна съвместна футболна история. Мисля, че гражданите избират е, политици, които е, да играят добре за Унгария. Мисля, че футболът функционира само добре, ако се се спазват правилата, които са установени заедно преди това. Сега, кой е, ще отговаря за спазването на тези правила? Е, аз се опасявам, че един отбор, който играе добре на терена и изведнъж е, получи указания, нека да сменим правилата, нека да сменим съдията, ако ние този съдия го определяме самолично, това е нещо, което ми се струва, че по отношение на принципите на правовата държава разделя разделение на властите, е, принципи, които е, действат в цяла Европа, точно това ми създава опасения. Аз имам чувството, че вие, е, що се отнася до принципа checks and balances, като че ли сте загубили баланса вече, като че ли губите мерки като инициативи на населението, референдуми и така нататък. Просто четейки текста на вашата нова конституция, аз съм изпълнен с подобни опасения, които споделих току-що. Председателят, моля следващите оратори да бъдат по-кратки. Господин Шолц. Благодаря, господин председател. Аз съм съгласен с колегата. Естествено, дебатът е много чувствителен когато става дума между, за съотношението между европейското и националното право и политическия суверенитет и независимостта на държавите членки на Европейския съюз. Това са много важни въпроси, които трябва да бъдат взети в а, а, конституционния процес. Аз а, искам да посоча, че ние сме наблюдавали процесите в различни страни, защото винаги правим това на фона на европейското право и на европейската проблематика. Позволете ми да направя три кратки коментара. В почивните дни сега бях в Будапешта на конференция с тема Ромите и там беше изразена изрична загриженост за бъдещия общата политическа и законова ситуация в страната. Затова поставям въпроса последния начин. Ако говорим за загуба на доверие на гражданите в политиката. Това често се споменава в нашата комисия, когато говорим за различните нива на законодателния процес в Европа. И ако не се гарантира прозрачност на собствените решения, ако не бъдат включени гражданите в изработването на политически решения, това води до нарастваща разлика между гражданите и политиците. И аз мисля, че във връзка с е, изготвянето на нова конституция действат същите принципи. Различни колеги вече казаха е, това, а аз бих се поинтересувал защо като се има предвид опита от провалената Европейска конституция, вие съвсем съзнателно не избрахте пътя и за новата конституция в Унгария, преди това да проверете референдум, за да могат гражданите на вашата страна, т.е. суверенът, да бъдат включени в конституционния процес и да могат директно да гласуват и да да изразят своето мнение за бъдещата си конституция. Народната воля е много важна. И е, е, аз идвам от една част на Германия, която през 89-та година също беше е, част е, от лявата партия тогава и реши е, никога да не допуска повече е, подобен е, прелом. Говоря за е, това, че трябва да се е, зачита свободата на инакомислие, свободата на мнение и това да се превърне в конституционен принцип на едно общество. това исках да кажа. За мен е много важно тази възможност да се зачита мнението на всеки отделен гражданин. Второ, доколкото съм се запознал с текста на вашата конституция, в превода, който ми беше представен, виждам, че съществени социални права, които до сега са били залегнали в Конституцията, вече не е, съществуват. Например, е, право на стачки, право на е, синдикати. Това са съществени неща, които също така свобода на събранията. Те вече не са, са оказани така експлицитно във вашата Конституция в частта, която когато е, се отнася до социалните права. Трето, когато говорим за е, интерфейса между националната конституционна реформа и реформата на Европейския съюз, мисля, че е важно да се покаже какво Унгария дава като принос е, за демокрацията в Европейския съюз като част от него, също предвид картата на основните права. Тук вече се поставят важни въпроси, като например права на мълцинствата от всякакви, всякакъв вид, права на лицата с различна социална ориентация като малцинства в обществото, също така правата на националните и етническите малцинства. Вие трябва да предвидите и възможности за зачитане на правата на тези малцинства. Също така, как е решен въпросът с унгарците, които живеят в други европейски страни, как те са представени във вашата страна? страна и какви са избирателните им права. Благодаря. Председателят дава думата на колегата Мендес Давиго. Благодаря, господин председател. Hoffentlich. Bueno, señor presidente, gracias. Yo eh, Искам да благодаря на господин Сайер за неговото кратко изложение. Той представи нещата много бързо, само 24 часа след приемането на текста. Това е голямо постижение. Трябва да призная, че не съм запознат подробно с текста или пък изобщо не съм запознал с него. Затова аз ще говоря по-общо. Мисля, че е добре, че провеждаме тази дискусия. И казаното от господин Сайер ни дава възможност да обсъдим какво точно става. Конституцията не трябва да е нещо, което да се приема от партия, която е на власт, защото мълценствата се променят с времето и е, не трябва да се гледа на тази конституция като на партийна конституция, защото е, на следващия етап, когато дойде нова партия на власт, може отново да се смени конституцията. Но не трябва и да бъдем арогантни, когато преценяваме действията на другите. Не трябва да бъдем прекалено критични или пък е, прекалено леко да гледаме на нещата. Идеята Конституцията да бъде пространен документ, който да обхваща е, и е, унгарците, живеещи извън пределите на страната. Но в Германия, например, на времето беше казано, че Германия няма да има истинска конституция, докато не бъдат обединени двете части на страната. Аз не бих обвинил по никакъв начин в някакви империалистични стремежи немците от това време. Беше казано ясно по времето на предизборната кампания, че искат да бъде прията нова конституция, за да се скъса с а, а, диктатурата, така както направихме и ние в а, Испания. Това има политически смисъл. Господин Сар а, а, каза и какви ще бъдат а, последващите стъпки, свързани с а, хартата за основните права. Беше споменато, че тя е част от Конституцията на Унгария. Искам да благодаря на господин Сайер, че дойде да ни запознае с някои от въпросите. След като се запознаем вече с цялостния текст, ще сме по-наясно. идеята да има комисия, която да преценява бюджета, ако има висока дефицит. Това е разпоредба, която трябва да се разгледа отново, когато се организира, например, един семинар по сравнително право. Искам да припомня, при да приключа, че господин Брок искаше да вземе думата. Аз казах в началото, че искам да приключим тези разисквания до 10 часа, защото ни предстои важно гласуване. Затова исках да дам първо думата на представителите на политическите групи и на останалите членове на комисията, ако остане време. Така че има и други говорители от името на групи, трябва да приключим с тях. Господин Галтери ще получи думата, когато ще сме приключили с всички оратори, които представляват позицията на политическите си групи. Госпожа Гурмай, която е заместник-председател и е от Унгария, ще получи за съвсем кратко думата. Аз като председател също трябва да имам възможност да кажа няколко думи. Но сега давам думата на господин Бронц. Благодаря, господин Брок има думата, така ли не, господин Бронс? Аз имам думата. Добре, отлично. Това може да звучи като необичайен въпрос а, а, за повечето хора, които идват от страни с а, конституции, но това е нещо, което се задават като въпрос хората в Великобритания. Именно дали е необходимо да се включват всички упоменавания на Европейския съюз, особено ангажимента за европейска интеграция в Конституцията, а не в обичайните законодателни текстове. А, конституцията се променя много по-трудно и Унгария, ако в бъдеще реши да се оттегли от Европейския съюз, а, ще бъде много по-трудно с тази конституция. Или пък ако реши да намали процеса на интеграцията. Господин Гарера каза нещо, с което съм напълно съгласен, но все пак а, повечето страни го забравиха, когато приеха конституционния договор, по-късно превърна се в Лисабонски, Лисабонски договор. Аз нямам никакво възражение срещу това унгарската конституция да споменава унгарската диаспора, защото тези хора не са решили по своя воля да напуснат Унгария, а са жертви на договор от 20-та година, който оряз територията на Унгария. Председателят, извинявам се на останалите членове на комисията, които няма да получат думата, но минава вече 10 часа. Госпожо Гурма, имате думата, но съвсем за кратко. Е, е, Благодаря, господин председател. Беше казано, че тази конституция е прията с голямо мнозинство. Естествено, това е така, то е правилно. Вчера Фидес, е, така да се каже, благослови тази партия, тази конституция, прията от една партия практически. Трябва обаче да има и правни гаранции. Твърди се, че наистина е проведен широк процес на допитване на консултации с населението и гражданите са изразили своята подкрепа. Така се твърди. Обаче тук е, има все пак някои неща, които будят съмнение. Защо? Защото имаме старото правило от старата конституция, където беше посочено, че за приемане на нова конституция е необходимо 4 5 парламентарно мнозинство. И освен това, опозицията може да внася предложения за изменение. Обаче, в този случай гласа на опозицията не беше чут, нямаше и съответни и съвместни заседания. И председателят на Конституционния съд също не беше изслушан. Един милион въпросници са били попълнени, се твърди. Да, това бяха 12 въпроса, на които трябваше да се отговори, обаче гражданите получиха тези въпросници две седмици приема, преди приемането на Конституцията. Аз мисля, че това не е народно допитване в истинския смисъл на думата. И всъщност то доведе до тази тежка ситуация. По-малко от една трета от е, хората, от гражданите на Унгария, взеха отношение по тази Конституция. Това на практика беше само замазване на очите този въпросник. Тоест, е, беше направен опит това допитване да замени националния процес на консултации, но опитът беше неуспешен. Една нова конституция всъщност трябва да бъде предхождана от референдум, за да има достатъчна легитимност. Това обаче не беше така. В Унгария вчера Чухме някои неща след окончателното гласуване прочетохме и някои статии в Фигаро, в Financial Times, също и в германски вестници. И там се посочваше, че тази конституция е първата конституция на едно автократично правителство. Това е първата автократична конституция в Европейския съюз. Това отразиха вестниците. Имаше доста неща, които бяха е, така покрити е, е, под килима, ако мога така да се изразя. Например, по въпроса за синдикатите. Сега, що се отнася по същество. Аз не мога да кажа е, някакви подробности тук в момента. Имам предвид чисто по съдържанието на Конституцията. Обаче една Конституция е базата на една държава, основата върху която тя се гради и съществува. А вчера тази Конституция беше приета, наистина, но според мен това трябва да бъде само началото на един нов, е, на един процес на изработване на нова Конституция за да можем да гарантираме легитимност, а в момента ние не можем да приемем, че такава съществува. Ще трябва да променим този процес. Ние искаме консенсус от страна на населението, искаме консенсус от страна на обществото и искаме наистина една честна конституция за нашата страна. Благодаря. Съжалявам, е, казва председателят. Е, не всички колеги могат да получат думата, но преди да дам думата на колегата Сайер, искам да посоча, че всички споделиха е, своя национален опит. Това ще направя и аз сега. Ние също имаме конституция, която мнозинството с много голямо удоволствие би променило, обаче ние не бихме позволили това. През 46-та година имахме референдум в Италия. От тогава имаме и нашата конституция. Сега обаче възниква въпросът дали при последните избори не би трябвало да се внесе проект за промяна на Конституцията. Благодаря много. Приветствам вашите коментари и участието ви в този, процес. В уводните си думи нямах време да говоря за процеса, но тъй като много колеги споменаха различни елементи от него, да, искам да кажа, че Унгария изготвя нова конституция през, а, а, а, от 20 години насам. Защото още от тогава се знае, че е, Конституцията е, е временна. Имало е много усилия за приемане на Конституция. Не са успели, така че вчера беше голям е, ден за унгарската Конституция. Но както много колеги споменаха, на това се дължи не само на парламента, но и на обществеността, която отговори не на един, а 12 въпроса. Що се отнася до коментарите на колегата Зита Гурмай, мисля, че не е добре да отговарям тези коментари сега, тъй като не трябва да ви занимавам с вътрешни унгарски спорове. Но искам да кажа, че нейната партия имаше всички възможности да участва в изготвянето на Конституцията и партията й е направила своите избори. От там нататък направихте много конкретни коментари, но времето е много ограничено, така че ще направя няколко общи бележки. Първо, приветстваме тази конституция, защото тя е много важно развитие за нас. Ние сме хора, които смятат, че съдбата на Унгария е в Европа. Освен това, е много странно един германец да иска референдум от друга страна, като същевременно в Германия референдумите нямат правно основание. Други е, страни без конституционен съд си позволяват да коментират въпроса за конституционния съд в Унгария. Ние имаме такъв конституционен съд. Просто исках да посоча с това, че имаме различни конституционни традиции. През последните хиляда години Унгария е изградила много горда конституционна традиция и просто искам да подчертая, че имаме различни конституционни традиции в рамките на Европейския съюз. Се учим едни от други, виждаме примера и на другите страни. Но искам да оточня нещо и тази част от текста е на разположение, преведена от преди няколко седмици, но а, искам да оточна, че всички права са включени в тази конституция. Няма права, които да са изключени. Конституцията е напълно европейска в този смисъл, така че моля ви, прочетете целият текст. Той не се е променил, откакто текстът беше изготвен, защото това е общ консенсус. Разбира се, има различни конституционни традиции. Много колеги повдигнаха въпроса за референдума. 23 нови конституции са прияти през последните 20 години в Европа. Само за 10 от тях е имало референдум. Има и други примери. Конкретен въпрос за съдиите. В няколко страни в Европейския съюз и има ограничение по възраст. И как е, може да се твърди, че това е дискриминация, като ограничението се прилага за всички? И такова ограничение има в няколко други страни. И така, учим се едни от други, учим се от собствения си опит и имаме различни традиции. Бяха повдигнати няколко въпроса за унгарците в чужбина. Това не е промяна в Конституцията, то си е на лице и в сегашната Конституция на Унгария. Именно казва се, че Унгария поема отговорност да помага на унгарците да поддържат своята национална култура и социален живот. Става дума за унгарците извън Унгария. Това е ангажимент на държавата. Не става дума за някакви териториални стремежи. Що се отнася до смъртното наказание, в Унгария има конституционен ред и Конституционният съд е забранил смъртното наказание. А, така че това си е част от нашата система. А, и си е част и от международни договори. А, е, няма нужда да се споменава. що се отнася до забраната на дискриминацията по сексуална ориентация, това не липсва от правната система на Унгария. Просто в Конституцията запазихме стария текст, а именно стария текст за забраната на дискриминация. И там се казва всяка форма на дискриминация е забранена. След това са изредени някои примери – и след това се казва и, и други форми на дискриминация. Така че всички, които се притесняваха по този въпрос, а, нека да видят каква е практиката. Ние сме действаща демокрация, тези права се упражняват, има си съдебна практика в тази връз, възрасти, има защита срещу такава дискриминация. И така всякаква дискриминация се забранява в унгарското право и нищо не се променя в тази връзка с новата конституция. Един от принципите на демокрацията е именно това. А, това, че има правна забрана срещу дискриминацията. Що се отнася до правото на президента, ами това винаги е било така. Президентът има формална роля. Това не означава, че президентът ще насрочи изборите за различна дата. Просто това си е част от Конституцията по социалните права. Искам да ви уверя, че не сме пропуснали правото на стачка. Даже това е една от много малкото конституции в света, която настоява за пълна заедост. Не казва обаче, че държавата трябва да предостави работа. Юристи сме, знаем каква може да, до какво може да доведе това, но се казва, че държавата е длъжна да прави усилия да създава условия, в които всички, които имат желание да работят, да могат да работят. Така че мисля, че критиките срещу новата конституция са неоснователни. Така че, моля ви, прочетете текста много внимателно. Юристи сме, знаем, че всяка дума е от значение. От 20 години има Конституционен съд в Унгария. Това е най-добре процъфтяващата област на конституционното право в Унгария и тази конституция се основава на постиженията на Конституционния съд до сега. По въпроса за легитимността, това е последния ми коментар, Унгария е демокрация, има дебати с политическите партии, но когато се говори за избори, за честни и справедливи избори и за правата на гражданите, настоящото правителство е избрано на свободни избори. И то, са, то направи всичко възможно да включи всички политически партии в изготвянето на конституционния текст. Процесът започна през юни миналата година и действително всички политически партии бяха включени. Е, освен това, се опитахме да включим повече хора. Ако се каже 12 е, въпроса са твърде малко, а, бих ви припомнил, че е, те отнемат поне половин час на гражданите. Много внимателно прочих въпроса. Не съм съгласен с казаното от госпожа Гормай за това, че резултатите не могат да бъдат преброени. А, всич, всеки а, е, отговор е бил прегледан, мога да ви уверя в това. По демократичен начин се работеше по тази конституция. И дори през 89-та година а, не свободно избраният а, тогава парламент заяви, а, че а, тази конституция е само временна до приемането на нова конституция. И така радвам се, че имах възможности да ви информирам за конституцията на Унгария. Важно е да се преодолеят неяснотите, и след заседанието с удоволствие мога да се да представя повече информация на всеки, който се интересува. Ако има каквито и да било притеснени по отношение на този текст, моля, свържете се с мен, аз съм на, разп... на ваше разположение. Смятам, че една демократична дискусия между нас за Конституцията – предполага първо да разберем основните цели и да разберем точно какъв е текста и чак след това да играем своите политически игри. Мисля, че трябва да се работи въз основа на вярна информация. Мисля, че този един час предостави достатъчно информация на колегите. Готов съм предоставя повече. Благодаря. Благодаря господин Саер. Ние ще изчакаме превода на Конституцията. Искам да ви благодаря за изчерпателната информация, която ни предоставихте днес. Сега, колеги, нека да преминем към гласуването. Първо по доклада на господин Дав, предложение за изменение на акта от 20 септември 1976. Помолих ви да си донесете картите за гласуване, защото може би ще се наложи доста електронно гласуване. Надявам се да ги носите. Можем да започнем незабавно с гласуването. Първо, започваме с гласуване с дигане на ръка. Член 14, параграф 2, компромисно изменение А от докладчика. Кой е за? Против? Приема се. Това означава, че всички следващи изменения, вие имате списъка за гласуване пред себе си, и имайте преди, че стигнахме до четвърта страница. Тоест, преминаваме към изменение Б. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Все още член 7. 104 отпада, защото приехме изменение Б. Същото се отнася за 105 и за 106 на господин Голтери. Така гласуваме по член 8. Изменение С от докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 107 отпада. Д от докладчика. Кой е за? Всъщност това отпада. Не, не, поправя се Оратора, кой е за Д? Против? Въздържали се, приема се. Първо изменение. 108, извинете, отпада. Или не. Нека да проверя. Да, отпада, защото приехме изменение Д. Същото се отнася за 109 и за 110 Изменение първо. Докладчика кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 109. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Член 2. А. Нов компромис Б от докладчика. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Това означава, че 112, 17, 18, 113, 114 всички отпадат и преминаваме към компромис L на 8 страница. Искате думата? Искам да предложа осно изменение към компромисно изменение L. Бих искал да се включи а, метода DONT наред с сентлаги. Какво мисли докладчика? Господин председател, аз съм против това устно изменение. Добре. Не можем да гласуваме в такъв случай по това предложение. Chairman, this amendment is a key vote. Може ли да гласуваме електронно по това изменение, защото е от особена важност? Stiamo votando l'emendamento di compromesso L. Добре, компромисно изменение L. Има искане за електронно гласуване. Моля, гласувайте електронно. Всички ли гласуваха? Hanno votato tutti? Всички ли гласуваха? Господин Бронс има проблем ли? A sinistra. A sinistra credo. sì. No, no, scusate, questo, il voto è come in aula, quindi il sì a sinistra e il... Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Деветнайсет за, три против, приема се, няма въздържали се. Това означава, че преминаваме към изменение четвърто от докладчика и 121 от господин Виланд. Те са идентични. Ще ги гласуваме заедно. Кой е за? не е ясно. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Четвърто и 121 во изменение. От господин Дав и господин Вилан, съответно. Моля, гласувайте. Posso chiudere? Aspetti, del 19... Chi è che deve votare? Chi... Avete votato tutti? Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се 10 против, 9 за, 1 въздържал се. 122 изменение на господин Галтери. Кой е за? 122. То не отпадна, защото не... Който е за 122, моля да гласува. Против въздържали се, приема се. Сто двадесет и две, сто двадесет и едно, втора част. Те са идентични. Кой е за? Против? електронна проверка Втора част на изменения 4 и 122. Извинете, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се 14 за, 8 против. 123 на господин Гуалтери. всъщност е 121 отпада, 123 на Голтери, моля гласувайте. Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. Пето изменение на докладчика и 124 то на Вилан, кой е за? Против? Приема се. Пето е изменение на докладчика. Кой е за? Против? Същото мнозинство приема се. 124-то изменение на господин Виланд. Отпада. И така гласуваме. се е all'articolo 5, си, си. Шесто изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Седмо изменение на докладчика. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 125 на Голтери. Кой е за? Против. Отхвърля се. 126 на Виланд. Кой е за? Против. Приема се. Осмо изменение отпада. 127 също отпада. 128 отпада. Трябва ли да гласуваме за него? Гласуваме 128. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 129. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Девето на докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 10 на докладчика. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Компромисно изменение С по член 9. Кой е за компромисно изменение С? Против? Въздържали се? Приема се. Това означава, че 11 и 130 отпадат и стигаме до компромисно изменение Д. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Това обхваща 131 и 12. Преминаваме към 13-то изменение от докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 14 на господин Дав за, против, въздържали се, приема се. 15-то изменение. Участие отпада. Трябва да гласуваме 15-то изменение. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Член 13 и 16 изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 132 изменение пада. 17 от докладчика. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 18 изменение отпада, тъй като А и Л бяха Прияти 133 секунда. Scusate, la seconda parte del paragrafo 1 mutato sì all'emendamento 18 è approvato. L'emendamento 18 è stato approvato. Yeah. President, President, I, I apologize. We... Господин Даф, извинете, трябва да гласуваме 18-то изменение също. Е, Отпада, ако бъдат отхвърлени компромис А и компромис Л, но те са прияти. За това трябва да гласуваме по изменение 18-то. Е. Да, прав сте. Извинявам се. Гласуваме 18-то изменение. Кой е за? По-добре да направим електронна проверка. Електронна проверка по изменение 18. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се 13 за, 10 против. Сто трето изменение отпада, защото приехме 18-то. Преминаваме към 19-то изменение до докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромисно изменение Е на докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 134 е покрито, 20 преминаваме към изменение 21 докладчика кой е за, против, въздържали се, приема се. 22 на докладчика кой е за, против, въздържали се, приема се. 23-то на докладчика. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 24-то на докладчика. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 135-то е покрито от компромис Б. Както и 136, 137 и 138. И така минаваме към гласуване по 62-ро изменение на господин Шолц. Кой е за? Против? Отхвърля се. 63-то. Кой е за? Против? Отхвърля се. 64-то. Кой е за? Против? Отхвърля се. 65-то и 66, 67 и 68 всички отпадат. 69 също отпада. Изменение 70-то. Трябва да гласуваме 70-то. А, е стата бе. però. Caduc си компромия, а, у компромия, или он ti adotta. 70, 71 sta votato. Quindi 60 no, 70 70 sì. 70 sì. Chi 70. Трябва да гласуваме 70-то. Моля, който е за да гласува. Против? Отвърля се. 71 изменение. Някой иска да вземе отношение или не? verificare la vota elettronicamente il 70. Ah, dove sta l'onorevole Gourmai? Ah, ha chiesto di... Ah, vuole verificare... Госпожа Горма иска електронна проверка по 70-то изменение. Електронна проверка по 70-то. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 6 против. Приема се. 71 изменение. 71 отпада. 72 също. 73-то изменение на господин Шолц. Кой е за? Електронна проверка по 73-то изменение. Моля, гласувайте.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 Въздържали се. Приема се. 75-то е покрито от компромис F. Няма да го гласуваме. Преминаваме към изменение 80 на Ален Смит. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 81 на докладчика. Кой е за? Против? против, въздържали се, приема се. 82 на господин Хаглунд, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение Г на докладчика, кой е за. Е- да, отхвърля се. Компромисно изменение Г по параграф 4. Кой е за? Против? Електронна проверка по компромисно изменение Г. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. 16 за, 7 против. Приема се. Това означава, че 83-то, 84-то на Глотерия Виланд са обхванати. Преминаваме към 85 и 86. Те са идентични. Гласуваме ги заедно. Кой е за? Против? Електронна проверка. 85 то и 86 то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 13 против, 10 за. Отхвърля се. Компромисно изменение хаш на докладчика. Тук имаме разделно гласуване. Първа част. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. Кой е за? Електронна проверка по втора част на компромис хаш. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 16 против, 5 за, 1 въздържал се, отхвърля се. Трета част. Кой е за? Против. Отхвърля се. И последна част, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 88 е обхванато от компромис ХАШ, както 87 изменение. Изменение 89. Кой е за? Против? Отхвърля се. 90-то изменение. Кой е за? Против? Отхвърля се. 91-во изменение. Кой е за? Против? Електронна проверка. 91-во изменение на господин Хафнер. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 14 за, 9 против. Приема се. Устно изменение по параграф 6. 92 изменение. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 93-то изменение на Виланд. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 94-то е оттеглено. 95-то на Хефнер и 96 ще бъдат гласувани заедно. Кой е за? Против? Отхвърлят се. 97 изменение. Е, е, Отпада. Компромисно изменение и от докладчика кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 27 е опанато. Гласуваме 28. Кой е за? Против? Отхвърля се. 29-то на Глотери. Кой е за? Против? Отхвърля се. 30 на Глотери. Кой е за? Против? Мисля, че се отхвърля, но по-добре да направим електронна проверка. Изменение 300. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се 15 против, 9 за. 31 на Голтери. Кой е за? Против? Приема се. 32 на Голтери. Кой е за? Електронна проверка ли искате? Добре. Електронна проверка по 31 во изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 12 за, 12 против, отхвърля се. Добре, че проверихме. 31 на Глотери. Против. Приема се. Електронна проверка. 32 на Глотери. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се 14 за, 9 против, 1 въздържал се. 33 отпада, 34 е на Шопфлин. Кой е за? Против. Приема се. 35 на Гвалтери. Кой е за? Против. Отхвърля се. 36 е оттеглено. 37 на Голтери. Кой е за? Против. Отхвърля се. 38. 38 и 39 са идентични. Изглежда има проблем с немския вариант няма да гласуваме. 400, кой е за 400 изменения? Против? Въздържали се, приема се. 41 на Мелце отпада. 42 на Мелце, кой е за? Против? Отхвърля се. 43 на Фокс, кой е... Това отпада. Кой е за 43? 43-то. Кой е за? Против. Мисля, че е отхвърлено, но нека да направим електронна проверка. 43-то. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се с е, един глас мнозинство. 44-то на Гуалтери. Кой е за? Против? Мисля, че се отхвърля, но нека да направим проверка 44-то. Моля, гласувайте. Е Прекратете гласуването. Отхвърля се 16 против, 6 за, 1 въздържал се. Компромисно изменение J. В две части. Първа част, кой е за? Против, въздържали се. Приема се. Втора част, кой е за? Електронна проверка по втора част на компромисно изменение J. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се 16 против, 8 за. 45, 46 до 49 отпадат. 50-то изменение. На Еса и Хаглун, кой е за? Против? Отхвърля се. 51-во. Кой е за? Против? Отхвърля се. 52 на Виланд. Кой е за? Против? Отхвърля се. 53 и 54, 55 са идентични. Гласуваме ги заедно. Кой е за? Против? Въздържали се, отхвърлят се. 56-то изменение. Кой е за? Против? Отхвърля се. 57. Кой е за? Против? Против. Приема се. 58. Само секунда да проверим. Вече е обхванато. Да. Затова няма да го гласуваме. Преминаваме към компромисно изменение К. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 59 и 60 вече са обхванати от различни компромиси. 61 на Глалтери. Кой е за? Против? Отхвърля се. От 60, 61 електронна проверка по него. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 15 за, 7 против, 2 въздържали се. 25 на докладчика. Кой е за? Против. Приема се. 26 на Шоплин. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Окончателно гласуване. електронно гласуване за изменената резолюция на парламента. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се 20 за, 4 против. Поздравления за господин Дав. Действително заслужавате поздравления, защото това беше много важен етап в законодателството, а също се до европейските избори. Преминаваме към гласуване към още два доклада. Първият от тях е доклада по междуинституционалното споразумение между парламента и комисията за регистъра за прозрачността. Сега ще гласуваме по него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 Allora, votiamo. Хайде, колеги, нека да продължаваме. Votiamo il rapporto sulla conclusione di un accordo interistituzionale. И така, както казах, гласуваме по междуинституционалното споразумение между парламента и комисията относно регистъра за прозрачността. Аз съм докладчикът. И така, нека да гласуваме. Изменение 31. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 32. За. Имате думата, господин Хефнер. Мисля, че не е необходимо да гласуваме по това изменение след последните събития. Allora, l'emendamento 32... Добре, в такъв случай 32 е оттеглено. 33-то изменение. За, против, Отхвърля се 34-то. За. Против. Приема се. Allora mi si dice che è meglio votare per votazione elettronica. Emendamento. Получавам, значи по-добре да направим електронна проверка и така нека да направим проверка по 34 на господин Мелцер. Моля, гласувайте.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 Край на гласуването. 14 на 9 гласа. Приема се. Изменението на господин Дъв разделно гласуване, което аз съм поиска по първата част. Всъщност тя отпада. Гласуваме само по втората и третата. По втората за. Против. Въздържали се. Приема се. Третата за. Против. Мисля, че се отхвърля, но нека да направим проверка. И така, по трета част на първо изменение на господин Дъв. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас разлика. 12 на 11. Господин Берман. Второ изменение се покрива от първо изменение, така че преминаваме към четвърто. Отново на господин Берман. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Шесто. Господин Мелцер. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Пето. Трябва да гласуваме по пет. Искате ли да го оттеглите, господин Хефнер? Не, добре, нека да гласуваме за. Против. Приема се. Седмо. За. Против. Приема се. Десето на госпожа Ятен Меки за. То може да се комбинира с девето. За. Против. Въздържали се. Приема се. Девет на господин Берман за. Против. Приема се. Осмо на госпожа Грота за. Против въздържали се, приема се. Компромис на изменение А, за, против, въздържали се, приема се. Б, за, против, въздържали се, приема се. С, за, против, въздържали се, приема се. А сега не ни се налага да гласуваме по 11, 12, 13, 14 и 15. Compromesso A quindi è decaduto l'emendamento 16, sono coperti 17. 16 също отпада, тъй като е прието компромисно изменение А. 17, 18, 19 и 20 също отпадат, тъй като сме приели компромисно изменение Б. И така, преминаваме към 21. За. Против въздържали се, отхвърля се. 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. 23 хрота, е за, против, приема се. Първа част от 24-то изменение вече е покрита. Втората част е недопустима за гласуване. По 25-та не гласуваме, по 26 и 27 също, тъй като те са покрити от компромисите. 28 отпада, покрито е частично от компромиса, другата част е недопустима, тъй като иска промяна на споразумението. 29 на господин Берман за, против, Отхвърля се 300. Господин Дъв за. Против. Приема се. 35 Соден Гор за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 36 Соден Гор за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 37 е недопустимо, тъй като се опитва да промени изменението. Това няма как да стане 38. По същата причина е недопустимо, тъй като не можем да изменим изменението. А, споразумението. И преминаваме към крайното гласуване. Моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. Не. Всички ли гласуваха? Добре, сега е закрито вече гласуването приема се единодушно 22 гласа за. С това преминаваме към гласуването по следващата точка, а именно изменението на правилника на Европейския парламент след създаването на съвместния регистър за прозрачността. Нека да започнем от 13-то изменение на господин Берман за. господин Берман. Изменение 13 е, на, към член 1. Добре, изглежда, че има някои неясноти тук. Нека да гласуваме електронно. И така, Предлагам за гласуване изменение 13 на господин Берман. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 19 гласа за, 3 гласа против. Приема се. Това означава, че не гласуваме по моето изменение 1, второ на докладчика за, против. Трето се оттегля.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 sì, tutto. Mm? Quindi raccomanderei di non votare per eh, divisione in realtà. И така, колеги, всъщност е, мисля, че няма нужда от разделно гласуване. Тук нека да гласуваме по цялото изменение. Освен ако някой не настоява на разделно гласуване по 15. Не. Добре, гласуваме по цялото. 15 за. Против въздържали се, приема се. 16 за, против, отхвърля се. 8 за, против, отхвърля се. Извинете, приема се. Девето за, против, приема се. Десето де за, против, приема се. 11 за, против, приема се. 17 е недопустимо, доколкото разбирам. Отново той се опитва да измени текста. Невъзможно е това 12 за, против, приема се. Крайно гласуване по доклада, електронно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се единодушно с 23 гласа за. И с това приключваме гласуването за днес. Преминаваме.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 Scusate, allora c'è ancora un rapporto da illustrare, il rapporto Saudargas. Allora, siccome... А не, всъщност, колеги, има още който трябва да обсъдим. Налага ми се обаче да напусна залата за 10 минути и затова се връщам към господин Шасковски и го моля да поеме председателството докато обсъдим проекта становището, изготвено от господин Салдаргас. We are moving on to the uh, opinion on budgets. Преминаваме към становището по доклада за бюджета. Давам думата на докладчика господин Сударгас. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги. Iš tiesų е, мята metais turbūt bendra през тази година наблюдаваме ситуация, която не се различава, особено от предходните години. Бюджетът няма да бъде много по-висок и няма да има и твърде големи съкръщения в бюджета. Нашата позиция тази година наподобява на позицията, която застъпихме миналата година. Имам предвид въпросите, които все още имат актуалност. Живота продължава и ние трябва да отчитаме и новите промени, новото развитие на събитията. Решенията за гражданската инициатива вече са в сила. И от април следващата година ще се прилагат изцяло това становище трябва да изрази нашата позиция в смисъл, че функционирането на регламента трябва да бъде финансово обезпечено. Какви средства ще се използват от комисията или от държавите членки, все още не е ясно, а от нас искат да излезем със становище. От друга страна, ние трябва да се стремим към осигуряване на доброто функциониране, доброто прилагане на този регламент. Нашата комисия изрази становището си по няколко повода. В смисъл, че гражданите на Европейския съюз трябва да получат нужната информация за регламента и тяхното право на инициатива. Ето защо ние трябва да имаме предвид становищата, изразени от нашата комисия относно промените в финансирането на гражданската инициатива, както и предоставянето на информация на гражданите. В следващия бюджет трябва да бъде осигурена допълнителен ред, бюджетен ред – Друг въпрос, който има отношение към работа на нашата комисия, се отнася а, като цяло за политиката за информиране и а, за комуникация. Ние често обсъждаме тези въпроси на заседания на комисията ни в всичките аспекти, свързани с дейността на Европейския съюз, прозрачността на информационната политика и прочие. Тук трябва да имаме предвид, че не могат да се допускат бюджетни съкръщения. Информацията за гражданите трябва да бъде адекватно финансирана и в бъдеще. Третата тема, която е особено важна в нашето становище, се отнася до финансирането на европейските политически партии. Вие всички знаете, че този дебат отне доста време в нашата комисия. Става дума за регламентирането на финансирането на политическите партии като цяло и евентуални промени в финансирането им в бъдеще, разнообразяване на източниците на финансиране. Ето защо считам, че нашата комисия трябва да излезе със становище. Аз още не съм запознат с конкретните данни, но бюджета трябва да бъде балансиран и политическите партии трябва да имат нужното финансиране. Важността на европейските политически партии многократно е подчертавано в нашата комисия. Това е изключително важно за демократичното функциониране на европейските институции. Нашето становище е, че трябва да бъдат да е гарантирано финансиране за всички политически партии, независимо по какъв начин и от какви източници. Ние ще изготвим допълнителни документи в този смисъл. Уважаеми колеги, това са основните акценти в становището. Крайният срок за представяне на изменение е 4 май до обяд. Гласуването ще бъде в края на месец май на 23 или 24. След това през юни-юли ще се следва обичайната бюджетна процедура. Благодаря, господин Содарка. Сега давам думата на господин Хефнер. Благодаря. Ще бъда съвсем кратък, защото колегата Садакас вече представи най-важните точки от на наше гледище. Мисля, че като цяло живеем във време, в което трябва да имаме по-добро преразпределение на разходите, не чрез допълнителното им разширяване. Трябва да се има предвид, че с влизането в сила на Лисабонския договор и приемането на Европейската гражданска инициатива и в частност поради усилията на тази комисия във връзка с бъдещото ураждане на статута на европейските партии, са свързани разходи – за информация най-вече, но също така и разходи, които засягат реалната политическа дейност и които подкрепят гражданите, които се нуждаят от информация за Европейската гражданска инициатива. Например, комисията се задължи да създаде орган за информация, който да предлага информация на гражданите относно някои правни аспекти на гражданската инициатива. Това обаче не може да се прави без хора и без финансови средства. Затова се радвам, че вие обстоятелството засегнахте точно тези теми. Очаквам с нетърпение вашите предложения в тази връзка. След това всички детайли можем да обсъдим, когато ни бъде представен текста. Благодаря. И сеньор Гереро. Господин Гереро. Благодаря. Аз също ще бъда кратък. Мисля, че това становище на господин Солдаргас насочва вниманието към основни теми, които се обсъждат е, в последните месеци в нашата комисия АВКО. Ние трябва да продължим крачка по крачка да доразвиваме тези теми с е, поглед към бъдещето. Важно е да се осигури ефект активна комуникационна политика за гражданите. Разбира се, това трябва да става само със средства от бюджета. Мисля, че Европейския съюз през последните месеци преживях някои неща и за това трябва да разясним на гражданите положителните и отрицателните страни. Трябва да им разясняваме по каква причина определяме определени действия и е, по какъв начин те се отразяват върху ежедневния живот на гражданите. Мисля, че това се отнася за работата ни в парламента, също така и на междуинституционално равнище. Тази тема беше отхвърлена в миналото от някои политически групи, но аз мисля, че комуникационната политика трябва да бъде обективна, да бъде истинна и когато е такава, ние бихме могли да установим е, истински пряк контакт с гражданите, за да знаем как те възприемат нашата работа. Също така, прилагането на гражданската инициатива от значение. Тази тема ни занимаваше през последните месеци и, както докладчикът по становището посочи, е важно да разполагаме с необходимите бюджетни средства. Това е важно и поради факта, че политическите партии през последните месеци бяха обект на нашето внимание също от аспекта на финансирането. По тази причина двете теми са важни. Може би могат да се внесат някои изменения, но аз мисля, че като цяло мога да се съглася с изложеното от докладчика. Господин Браунс. Uh, um... Благодаря. Първо по точка втора която става дума за средства за съобщение на ползите от членството в Европейския съюз, както е, си давате сметка, не се споменават отрицателните последици от членството в Европейския съюз. Е, такова нещо не се допуска, изглежда. Е, явно, ако някой не обожава Европейския съюз, това е защото е неграмотен и само ако информираме хората, такава информи... опозицията ще изчезне. Е, не мисля, че е така. Повечето хора, които са опоненти на Европейския съюз, е, са такива поради познанията си, а не поради е, своята неграмотност. Има много диспути за институциите за това как може да се информира човек за услугите и мерките. Има различни гледни точки, предполага се, но не смятам, че трябва да се предоставят средства за комуникационна дейност, която реално представлява едностранчива пропаганда. Що се отнася до точка трета за финансирането на политическите партии, смятам, че в един идеален свят политическите партии трябва да се финансират от собствените си членове. Точно това ще показва дали те имат подкрепа или не. Аз съм против финансиране от страна на корпорации или от страна на синдиката, и защото това означава, че тези партии трябва да обслужват онези, които са ги финансирали. Също време, обаче не смятам, че трябва държавата или свръхдържавата, да, някаква наднационална организация да ги финансира. Разбира се, ако фин... съществува такава финансиране, то трябва да съществува за всички. Тоест, политическите партии, които са против Европейския съюз, също трябва да имат право да получават финансиране. Господин Содарга, се искате ли думата за реакция? Не, в такъв случай, както бе съобщено, на 4 май по обед е крайния срок за подаване на изменения. В края на май или на 24 май ще се гласува доклада. След това по отношение на заседанието на координаторите днес, то няма да се проведе, тъй като променяваме към заседание с господин Тремонти. Вчера имаше кратко заседание на координаторите. Обсъдихме посещението на делегация на комисията във Варшава. Говорихме за квотите. Има един проблем. Както знаете, бюрото взема нови решения за това дали е възможно да се мине отвъд принципа на квотите. Очакваме резултатите от това решение. Ако те се получат преди нашето посещение, трябва да реагираме по съответния начин. Но решението на координаторите беше господин Казини да бъде председателят от ТНП, господин Крипо социалистите, госпожа Гормай, господин Герере, господин Дав от либералите, след това още трима души ще участват извън квотата. Аз, господин Хефнер и господин Шолц и се надяваме, че противоречивото решение на бюрото да забрани участието на хора, които надхвърлят квотите, няма да бъде взето преди да отидем в Варшава. Това е за координаторите. Там татка има още 6 или 7 минути. И нека да направим почивка. 7 минути почивка, след което в 11.30 точно започва заседанието с господин Тремонти. Possiamo allora cominciare quest'ultima parte della... Уважаеми колеги, преминаваме към заключителната част на нашето заседание. Искам да приветствам с добре дошъл Джулио Тримонти. Искам да го приветствам от името на всички. Министъра помоли за тази среща и за мен беше удоволствие да приема това предложение. Сега по-добре ли се чува? Искам да благодаря на министъра за неговото посещение днес. Темата, която ще засегне, се отнася до много европейски въпрос за солидарността в Европейския съюз. Солидарността е душата на Европа вътрешна солидарност с останалите държави членки и външна солидарност с останалия свят. Член 80 от Лисабонския договор се отнася до вътрешните въпроси и член 222 от договора за функционирането на Европейския съюз. Ние преминаваме през сериозна криза и то не е само економическа. Преживяваме глобализация, задълбочаването на интеграцията на Европа означава, че има все по-голямо търсене на проявена солидарност. Но това е понятие, което е залегнало в Европейския съюз от самото основаване. Сега бих искал да дам думата първо на представителите на групите, по един представител на политическа група. И ако имаме достатъчно време, имайте преди, че трябва да приключим до 12.30, ако остане време, ще дадем думата и на останалите членове на нашата комисия. Разбира се, ако има такива сред тях, които искат да поставят въпроси. Но най-напред позволете ми да дам думата на министъра. Искам отново да благодаря за присъствието ви тук. Благодаря, господин председател. За мен е удоволствие, че съм днес сред вас на заседание на комисия, която се занимава с конституционните въпроси. Самото название на комисията показва, че тя се интересува от конституционни въпроси, не само от международни договори. Причината, поради която съм тук днес, е да проведа нещо като стрес-тест на европейските договори. Нека да кажа защо. Искам да направя това съвместно с вас. Искам да цитирам Шекспир, че има повече неща на небето, отколкото на земята, отколкото може да се помести в нашата философия. В договорите е залегнала мечта. Мечта, която е съществувала във времена на по-голяма сигурност и стабилност. Сега ние не живеем в времена на сигурност и стабилност, а в време на нестабилност и несигурност. Именно поради това трябва да извършим такива стрес-тестове, за да видим дали е възможно да продължим да мечтаем. По мое мнение, можем да продължим да мечтаем. Но при някои условия, които трябва да бъдат изпълнени. Първото условие е тълкуването и прилагането на договорите да се осъществява в духа на сегашната епоха, в която живеем, разбира се, като държим сметка и за бъдещето. Правните аспекти, правната сфера, тук винаги има тълкования с оглед на бъдещето. Сегашното тълкуване на римското право е по-различно, вероятно, от начина по който са го тълкували римляните. Тълкуването ни на една картина на Рембрандт е, може би, е нещо, което е различно от начина по който са гледали на същата картина неговите съвременици. В договорите се правят ангажименти, те се поемат за добро или лошо, ангажименти е да бъдем заедно. Има и методологически съображения. В договорите се поставя винаги ударението за по-доброто. Трябва да се запознаете с тези договори и ще се уверите, че всичко е посочено много добре. свобода, равенство, благоденствие, устойчиво развитие, социална пазарна економика слагане на край на разделенията, постигането на напредък в бъдеще и прочие. Впечатлението, че в договорите, колкото по-добро е едно правило, толкова по-лошо е изключението. И трябва да имаме преди, че доброто и лошото Сигурността и несигурността са все части от живота. Начина по който се разрешават отрицателните аспекти на договорите са свързани с, например, различни видове предизвикани от човека или природни бедствия, агресии, войни, економически дисбаланси – ако разгледаме всичко това внимателно, виждаме, че това са понятия, които идват от 18 век и което малко изглеждат устаряли. Те се разглеждат от конкретна гледна точка. В списъка на тези негативни понятия липсва гъвкавост, няма възможност за разширяване. Затова трябва да започнем по-различно да ги тълкуваме и това тълкуване трябва да бъде в съответствие с европейските традиции. Трябва да бъде широко тълкование. Трябва да се спрем на три конкретни случая при извършването на подобно тълкование, които са забелязани през последните три години и които придобиват значимост политически и от социална гледна точка. Економическата криза, геополитическата криза и ядрената криза. Кризи и а, катастрофи, това са понятия, които идват от древногръцкия език. И така преминавам към моето е, заключение. При економическата криза съществува широка основа, която е залегнала в договора, прилагането за управление на кризата трябва да бъде много значимо. Когато говорим за геополитическите кризи, отново буквата на договора е доста широка, но прилагането на договорите реално не е достатъчно активна. Третата криза, за която споменах, след аварията в Фукушима, виждаме, че там понятията, заложени в договорите, не са достатъчно широки и действията, дори като предварителна мярка, не са посочени изобщо в детайли. Но нека да се спре на економическата криза. Тази криза дойде отвън, от това, което се случваше в сферата на световната търговия, превърна се в финансова криза, особено в частния сектор тук в Европа. И тук има нещо странно. Сега е ясно, че в Европа ние нямахме ефективна ефективен макроекономически надзор върху частните финанси. Дефицита дълга се контролираше, също наблюдаваше се инфлацията, но нестабилността, предизвикана от частното, частните финанси, не беше разглеждана в такива детайли. Ние знаем неща за процедурата при високи дефицити, Говорим за натрупване на прекален дълг чрез използване на, на кредитни карти и прочие. Кризата трябва да се управлява и тук договорът е доста конкретен. Сериозното нарушаване на економическия живот дадена държава членка, и в осигуряването на определени стоки и услуги. И винаги, когато една държава се намери в затруднено положение или застрашена от такива трудности, извънредни обстоятелства, извънен контрол, какво трябва да се направи? не става дума за а, отделна държава членка, говори се за кризисни събития, и това ни връща към единия пазар за индивидуалната държава, за единният а, обединен пазар. Non solo un singolo Stato, quindi in un modo evolutivo. Eh, I cambiamenti sono stati molto forti, è stato in un qualche modo. Имаше дълбоки промени. Парадигмата на договора така да се каже, беше спряна. Ние Знаем това от Мастриския договор или от римските договори. Този менеджмент на кризата доведе до там, че нараснаха дълговете и списъкът с изключенията, с изключителните ситуации и забраните на държавните субсидии беше разширен. Всичко това обаче се отмести. Основната парадигма се отмести и ние сега имаме нова реалност. Това беше изцяло ефективно и отчасти може да се приеме като неуспех сега геополитическата криза. От Атлантика до Азия историята, така да се каже, пое своя път. Можете да прочетете Библията. Водата, която се разтваря, и по този начин можем да кажем и за днешните исторически събития, повлияни от различни фактори, спекулации с хранителни продукти и жени, които отказват да следват определени забрани или младите хора, които протестират или клептократите, след това намесата на медиите. Това е цялостна верига, поредица от събития, които ние установяваме и това доведе до налагане на определени частични интереси. Това доведе и до някои явления, които са изключително важни за нашия континент. Разбира се, всичко това продължава. Този процес обхваща Азия, обхваща арабския свят и влияе върху целия наш континент. И когато прочетем договора, можем да видим, че той е много широк. Той покрива всички тези случаи. Много разпоредби бяха приети след 11 септември е, след терористичните удари, обаче цялостната логика на солидарност още от самото начало беше поставена на широк фундамент. След това неочакваният поток е, на хора от трети държави това не означава иммиграционно право на една отделна държава. Това е масов феномен, който се засяга в договора и това, което имаме в договора е достатъчно като уредба. Обаче прилагането на тази договорна уредба беше изключително недостатъчно и драматично. Аз не вярвам, че политическата визия е достатъчна по отношение на тези явления. Това, което е направено до момента е абсолютно недостатъчно. Не става дума само за пари, става дума за въпроси от по-общ характер. Злоупотребява се със страха и по този начин се променят политическите властови констелации. И ако не се разбира цялата тази верижна реакция от събития, тогава съществува опасност да бъде е, подкопана демократичната структура на нашия континент. Трябва естествено да се отнасяме сериозно към страховете на народите. Не трябва да се поставяме над тези чувства, защото това не е правилно. Не можем по този начин, по демократичен път да обхванем реалността. Трябва да разбираме какво мислят хората, какви са техните страхове. Може би те са ирационални, но са на лице. А политиката трябва да бъде политея в широкия смисъл на думата. Тя трябва да разбира чувствата на хората и ако не прави това, се превръща в бумеранг. А това, което в дългосрочен план а, ни изглежда мислимо и приемливо, всъщност се оказва твърде късогледо. Въпреки, че в договора имаме широка палитра от а, възможности и кризата, която властва след а, Фукушима, аз все пак не вярвам, че е, тя се дължи само на техническа авария. Аз е, мисля, че това не е нещо по Норман Симпсън, а нещо, което е от историческо значение. И че е, това събитие ще ни занимава още дълго време. Ще поставя нови въпроси и от моя гледна точка договорът в тази сфера е твърде малко специализиран. Ако погледнете раздел 20 или 23 във връзка с опазване на околната среда, ще намерите нещо, но то е недостатъчно. Трябва да действа принципа на причинителя, трябва да действа принципа на предпазните мерки. Сигурни ли сме, че тези принципи се прилагат на практика и не са само мъртви текстове в договора? наистина подложено ли е всичко на точна проверка и даден ли му е количествен израз, изразено ли е с цифри, примерно разходите за пенсии за следващите 5 години или пък разходите за извеждане от експлоатация на атомните централи. Направени ли са изчисления за това? и е, направени ли са изчисления за глобалните щети? Аз мисля, че тук става дума за економическа и политическа оценка, а не само за техническа оценка на подобни събития. И има още нещо, което се отнася до ядрената област, то не е залегнало в договора за Европейския съюз, а в договора Евратум. Трябва да се прилагат критериите на предпазни мерки при провеждане на такива изследвания и аз мисля, че това е от основно значение. Трябва да се вземат предвид всички, наистина всички разходи и тук сме изправени пред исторически прелом. Това е моето мнение. Мисля, че дойде момента, в в който ние наистина можем да си помислим за друга редакция на известния план Делор – а именно да инвестираме в альтернативни енергоисточници, но и в нова геостратегическа политика в Средиземноморието. Мисля, че тези планове трябва да бъдат финансирани. Също така трябва да се стимулират и еврооблигациите предвид новите енергоисточници. Аз говорих твърде дълго. Искам да кажа сега няколко думи за договорите. Ние не трябва да оставаме при диалектиката на Хегел, не трябва да спираме. Ние е, оказваме на Кант, на космополистичните идеи на е, съществуването и е, на битието и на съзнанието. Благодаря за вниманието, което проявихте към моето изказване. Благодаря, господин министр, за вашето изказване. Това беше наистина един широк хоризонт, който вие очертахте във вашето изложение и мисля, че наистина ние трябва да виждаме нашите проблеми и да ги оценяваме в нов контекст. Ние искаме повече Европа, а не по-малко Европа, доколкото ви разбрах. Европа наистина трябва да се замисли за тези проблеми. Ние трябва сега да започнем на практика от начало. Не трябва да е, оставаме да властва националния егоизъм, а трябва да мислим глобално. Искам да напомня за това, което веднъж беше казано от един колега, че много страни, или по-скоро хората в много страни, живеят в страх и че трябва тук да се приемат нови планове и нови програми. Имаме малко време и за това веднага давам думата на членовете на нашата комисия. Първо на колегата Брок от АНП. Благодаря ви най-сърдечно, господин председател, господин министр. Благодаря ви много за вашето толкова подробно изложение, че европейската мечта трябва да се доказва дори и в тежки условия. В действителност ние сме в условия на стрес. В някои сфери дори се наблюдава прелом. И тук трябва Европа да докаже себе си. И имате право, че при дизвикателствата, пред които сме изправени, не са вече във възможностите на националните държави, а на Европейския съюз. Така както преди европейското обединение е, не смяташе да е, лиши националните държави от правомощия, така и сега ние само заедно можем да решим глобалните въпроси, свързани с е, климатичните проблеми, борбата с престъпността и тероризма и други глобални въпроси. Също така във вашите в края на вашето изказване вие посочихте, че трябва да предвидим и необходимите средства за това. В нашата страна се води дискусия след катастрофата в Япония да се откажем от ядрената енергия, обаче трябва да видим какви ще бъдат последиците от това в други сфери. Дали ще имаме енергия, която да е на приемливи цени, която да подсигурява достатъчно работни места, достатъчно ли ще бъдем в състояние да оказваме помощ на останалата част от света, когато другите страни поне 4 пъти увеличат енергопотреблението си. Миграцията няма да съществува, ако има перспективи за живот на хората в собствените им страни. След събитията от Северна Африка ние си задаваме този въпрос. И всичко това е свързано с промените с климата. Например, възобновяемите е, суровини е, са свързани е, с е, осигуряване на хранителни продукти на приемливи цени. Тук можем да помислим и за унищожаването на тропическите гори. Е, всичко това са неща, които подлежат на цялостен анализ на разходите и на рисковете. И това трябва да се дискутира като цяло, а не на базата на отделни примери. Вие казахте, че трябва да включим и чувствата е, на хората тук. И когато, е, примерно, разгледаме въпросите за миграцията в тази връзка, аз мисля, че и тук не е достатъчно ясно каква е нашата дефиниция за това. Ние трябва да бъдем готови да приемаме такива хора, когато става дума за класически бежанци, които не могат да живеят в страните си поради политическо преследване. Имаме бежанци, които напускат страната реже бягат от война. Имаме обаче економически бежанци. И при настоящата дискусия аз имам впечатление, че това, което е, Италия показва, е, като че ли не се прави много добре е, разликата между отделните видове емигранти. Примерно емигрантите от Тунис не са нито е, военни бежанци, нито е, бежанци търсещи политическо убежище. Така че ние трябва да създадем възможности ресурси те да останат в страната си, а не да бъдат разпределени на територията на Европейския съюз. В тази дискусия всичко се смесва. Трябва да видите какво е натоварването на отделните страни. Когато е, е на Балканите се водеше война, моята страна е, два пъти годишно се приемаха около 800 000 бежанци. Това беше през 90-те години. Тук е, е, се говореше за европейска солидарност. През 2010 година Германия прие 740 хиляди бежанци във вашата страна много по-малко през миналата година. Това е естествено е повод за различни дискусии, но а, тези факти са част от истината и затова ние трябва да намерим концепция, която ясно да показва на хората какви са а, натоварванията, които поема всяка отделна страна, за да бъде изпълнен принципа на европейската солидарност. Не трябва да се премълчават фактите, трябва когато се приберете в къщи да можете правилно да разясните проблемите и а, разбира се, че е, това всичко трябва да бъде е, плод на много задълбочен анализ. Благодаря. Благодаря, господин Брок. Следващият оратор е господин Гуалтиери. Той ще говори от името на групата на социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. От името на своята политическа група искам да благодаря на министър Тремонти за това, че е тук сред нас днес и за това, че прояви желание да проведе тази дискусия в Европейския парламент, институцията, която е най-силно ангажирана с принципа за солидарност, който е заложен в договора и който трябва да се превърне в законодателна реалност. Ясно е, че Лисабонският договор, както каза и председателят, залага много на принципа на солидарност. На член 3, 2, 3, 3 3, 4 говорят за солидарността и за сътрудничеството между държавите членки. Същевременно обаче е ясно, че солидарността трябва да се прилага чрез точно тълкуване на договора. Договорът предлага много инструменти за постигането на солидарност и ние в парламента предпочитаме първия път към постигане на солидарността, кралския път, а именно общностния метод. Това може да се постигне и в трите области, споменати от министър Тремонти. Що се отнася до економическите аспекти, тук предстои сериозен дебат за приложението на пакета за економическото управление и се опитваме да преодолеем факта, че а, с хвърляне на правното основание от член Едно към член 222. За да се допусне постоянен механизъм за стабилност, може е, да се застраши общностният метод. Така че не искаме солидарността да е вкоренена в общностния метод. Има и други две възможности. Член 80 е член, който ни дава възможност и даже ни задължава да въведем инструмента на солидарност при приложението на политиките на Европейския съюз по отношение на управлението на границите, е, беженците или миграцията. Ясно е, че твърде малко е направено на този етап за справяне с евентуални спешни ситуации. Държавите членки, начало с италианското правителство, са имали възможност да подхванат този въпрос със съвете в комисията и те всъщност са длъжни да направят предложения в този смисъл. Разполагаме, разбира се, и с член 222. в който се споменава един междуправителствен метод – а, за спешни ситуации. Това също е приложимо, но в, а, край, в последната част на 222 се казва, че съветът редовно ще оценява заплахите, които могат да надвиснат на Европейския съюз. И за това ние настояваме съветът да го прави и действително да оценява евентуалните заплахи. Много може да се направи, ако съветът промени своята позиция за бъдещият общностен бюджет. Министърът е, заяви, че е доста трудно да се напредне, освен ако съветът не намери необходимите средства. И така парламентът, въпреки че има изключително много ангажименти, е готов да тръгне в тази посока. И позицията на Италия трябва да се вземе правит, но и позицията на съвета като цяло. Бяха споменати евентуални реформи на договора. Такива реформи би трябвало да вземат предвид настоящото правно положение, а именно това, че има нужда от единодушие. Това няма как да стане при настоящото положение на нещата. За да трябва да искаме друго, различно приложение на договора. Председателя дам думата на господин Дав от групата на либералите. Благодаря, господин председател. Аз също от своя страна искам да благодаря на господин Тремонти за това, че дойде на тази среща в парламента. Мисля, че това не е лошо място за провеждане на дискусия по тези важни въпроси. Ние се намираме в повратен момент на интеграцията. нещо като федерален момент, когато трябва да вземем решение дали да продължаваме в федералистична посока или да се върнем назад към националистичните тенденции. Това е проблема, пред който сме изправени във всички наши държави и със сигурност и тук в Брюксел. Солидарността преди всичко изисква взаимно доверие. Но липсва в момента силно взаимно доверие. Хората не вярват в Лисабонския договор. Те не вярват и един на друг. Така че сме в сериозна криза. Тази криза се вижда най- в вътрешните ни национални системи, където националните партии изглежда не са в състояние да подкрепят интеграцията по демократичен и ефикасен начин. Аз намирам за привлекателна идеята до края на мандата на настоящия Европейски парламент да създадем един пакет от допълнителни конституционни промени, които ще изискват провеждането на конвент и които със сигурност е, ще допринесат е, до укрепване на стълба за економическо управление и за създаване на единен пазар за енергийни доставки. Ние опитахме това да стане по време на договарянето на Лисабонския договор, но не можахме да постигнем успех. Господин Голтиери се спра и на друго изискване, а именно нуждата от по-гъвкав метод за прове... прокарването на конституционни промени в Европейския съюз. По-настоящем ние сме парализирани от факта, че ако искаме да изменим договора, трябва да се постигне съгласието на всички държави членки на първо място и да бъде ратифицирани тези промени в последствие от всички държави членки и ние знаем какви проблеми предизвиква това, както беше при приемането на Лисабонския договор. Затова е необходима повече гъвкавост. Разпоредбите за влизане в сила на договора, ако станат по-гъвкави, ще можем да се справим с този проблем. Аз ам, приветствам а, приноса от страна на Италия за задълбочаване на дискусиите по промени в а, договорите в средносрочна перспектива. Благодаря. Благодаря ви, господин Дав. Сега давам думата на господин Хефнер от групата на Зелените. Благодаря ви, господин министр Тримонти, за това, че днес дойдохте при нас и говорихте за неща, които надхвърлят нашето политическо ежедневие. Поставихте въпроси за бъдещото развитие на Европа и за мен това е важно, защото ние не трябва само да вторачваме поглед в актуалната криза, а трябва да насочим този поглед отвъд в бъдещето и да се зададем въпроса как ще изглежда то за нас. Искам да се спра на три неща, които вие споменахте. Първо, Това е точка, която вие обсъдихте много подробно във връзка с Фонда за спасяване на еврото, економическото управление, ситуацията на бюджетите в Европа, публичните финанси и е, ситуацията на еврото. Аз, е, доколкото ви разбрах правилно, искам да подчертая вашето впечатление, че кризата не само и не основно е криза на публичния сектор. Става дума за нестабилност, която се развива в Европа и която обхваща все по-големи пространства. Аз искам тук е, да из дам израз на моята загриженост и тя е следната. Мерките, които взимаме е, имат краткосрочен стабилизиращ ефект, обаче не стигат до ядрото, до сърцевината. Това, което правим в момента е отново да натоварваме публичния сектор и да натоварваме публичния сектор на услугите, като ограничаваме и инвестициите в този сектор, докато от друга страна печалбата в частния сектор нараства неимоверно. Това не е грешка, обаче това е грешка, която е, се е, стоварва върху нас, защото като погледнем развитието на доходите във всички държави членки, установяваме, че все по-трудно хората се прехранват със собствения си труд и че е, много често доходите им изобщо не могат да се сравняват с доходите, които днес могат да бъдат реализирани чрез финансови вложения. Това създава голяма нестабилност и това, което ние правим като публичен сектор е да заемаме пари от банките, в крайна сметка за какво? За да стабилизираме самите банки и това до голяма степен ограничава полето за действие на политиката. От една страна, когато виждаме как непрекъснато нарастват е, лихвените разходи и как нарастват е, доходите в частния сектор, това ми създава грижи. Е, защо? Защото ние трябва да обмислим много добре какви са последиците от тези мерки и да си помислим как можем да насочим това развитие в друга посока. Може би в една добра социална посока, в осигуряване на равен достъп достъп за всички е, в осигуряване на повече демокрация и в крайна сметка, е, ако не направим това, ние ще загубим доверието на хората в нашите страни. И както Ендро Дев, аз също мисля, че тези въпроси трябва да станат повод, е, така както е заложено в Лисагонския договор, в бъдеще да създадем конвент като метод, който да ни помогне да решим въпросите, свързани с новата фаза, в която влезе Европейския съюз. Ние трябва да си зададем въпроса каква Европа желаем, какви развития желаем да тласнем напред чрез институциите, механизмите, които създаваме. И съвсем накратко ще се спра на две други точки, които споменахте. Първо Покушима, атомната енергия. Вие съвсем основателно посочихте, че и разходите, които причинява отказът от атомната енергия не трябва да се е, пренебрегват. Е, тези разходи наистина са огромни и тук е, искам да задам принципния въпрос. Струва ми се, че в сферата на финансовата политика е, и тук е, се следва една политика на ежедневието. Бързи печалби е, се реализират, а разходите е, се отместват в бъдещето. А при ядрената енергетика разходите, които ще възникват в бъдеще поради съхранението на атомните отпадъци, като сума ще бъдат значително по-високи, отколкото печалбите, които реализираме днес. Затова за мен е напълно неразбираемо как можем да натоварваме с това това бъдещите поколения. И аз мисля, че политиката трябва да сключи обществен договор и с нашите потомци, а не само с нас, които живеем в момента на тази планета. И е, трябва да е, се осигури чрез този договор, е, обществен договор, е, добри условия за живот за бъдещите поколения не трябва да се допуска изграждането на такива съоръжения, които е, за които частни осигурителни компании са готови да поемат пълните рискове. Сега, когато става дума за спечелване на доверието на населението, смятам, че е необходимо при тестовете за натоварване и всички мерки в тази връзка да се вземат предвид и критиките, и положителните моменти, защото само ако се вземат предвид двата аспекта, ако ако двете страни, привържениците и противниците, говорят а, а, заедно на една маса, тогава бихме постигнали успех. И ми послете а, накрая да кажа нещо във връзка с казаното от Елмар Брок за солидарността в Европа. Аз съм много за принципа на солидарност, обаче това не трябва да бъде мярка адхок. Ние трябва да си помислим как Европа да не бъде превърната в е, студена крепост, а в съюз, който е отворен към всички, към непосредствените съседи, е, които в момента преживяват е, драматични събития. Благодаря. Времето лети. И както казах в самото начало, ще имаме възможност само да дадем думата само на говорителите от името на политическите групи. Господин Шолц е следващия оратор, след това госпожа Морганти. Моля ви да бъдете кратки, колеги, защото трябва да дадем възможност на министъра да отговори. Госпожин Петела, госпожа Анжелили също са тук. Едва ли ще има възможност обаче да ви дадем думата. Първо давам думата сега на господин Шолц. Благодаря, господин председател. Благодаря също и на вас, господин министър. Наистина, разискването, което провеждаме по всички въпроси, които е, занимават нашето ежедневие, е много широко и мисля, че думи като справедливост между поколенията, е, размисъл за бъдещето на Европа е, са тема, която трябва по-често и по-основно да се обсъжда в Европейския парламент и в националните парламенти, когато се говори говори там за Европа и за е, въпросите, които стоят на нейния дневен ред. Ние когато погледнем е, какви са последните резултати от изборите в някои държави членки на Европейския съюз, можем да установим, че е, много хора не е, се примиряват е, е, с традиционните отговори, които дава политика. Това недоволство, това чувство на неразбиране на това, което прави и което иска политиката, води до там, че пропаста между гражданите и политиката непрекъснато нараства. И това, според мен, намира израз и на нивото на Европейския съюз. Вие говорихте за един от бащите основатели на Европейския съюз, на, тогава на Европейската общност. Говорихте за Спинели. Той мечтаеше този обществен договор, който са подписали държавите членки е, под формата на римските договори, ще даде възможност е, за една обединена Европа. Хората са мечтаели е, да разкрият по този начин перспектива на поколенията и да гарантират справедливост между поколенията. Аз мисля, че днес ние трябва да се замислим за тези представи и за тази огромна задача на политиците тогава. ние трябва да се замислим за съответствието между думи и дела. Ние наистина ли сме загрижени за политиката и за бъдещето на Европа или само показваме това външно? Част от отговорността на политиците се състои в това да мисли и за партньора, да предвижда неговите очаквания за качеството на живот. И аз мога да се съглася само с колегите, колегата Ендрю Дав, който казва, че днес е, трябва да чувстваме така, че все едно, че времето след договора е като времето преди договора. Е, ние трябва да осъзнаваме кризата, за която и вие говорихте накратко, когато става дума за спасяване на банките и така нататък. Примерно за ядрената енергия. Как е, да стигнем до устойчиво развитие в енергетиката, когато, примерно, не се вслушваме вярваме в желанията на хората. И един аспект, който не беше споменат, аз съм убеден, че Европа и в частност Европейския съюз има само тогава шанс, когато е, е социална Европа, когато Европейския съюз е социален Европейски съюз, когато хората имат доверие, че могат е, да живеят от е, плодовете на своя труд, че могат да изхранват своите семейства от своя труд и същевременно с това да разкриват шансове пред следващите поколения. От моя гледна точка, Европейският съюз трябва да бъде социален Европейски съюз, реален економически Европейски съюз или Европейският съюз ще се изразява само в валутен съюз и отчасти в економически съюз. Ние трябва да свързваме всички нива. Йошка Фишер в клуба Спинели на Европейския съюз каза следното. Когато мислим за Европейския съюз, ние трябва да говорим като за обединени европейски щати. Това е визия, а вие говорихте и за визията на бащите основатели на Европа. Аз не искам да стигам толкова далеч, дали са ни необходими европейски обединени. Не знам какъв ще е отговорът на гражданите на това, но ние трябва да дадем отговор на въпроса дали този Европейски съюз има силата и способността да разработи е, политика, която да учита социалната справедливост и социалния баланс между хората в в Естония, Португалия, Гърция, Ирландия и така нататък. Това е истинското предизвикателство и ми позволете една последна бележка. За тази цел ни е необходима политика, която е кохерентна и ни е необходимо честно отношение в връзките между съвета, комисията и парламента, аз мисля, че съветът все още не е осъзнал, че Лисабонският договор вече е влязъл в сила и че парламентът като представителен орган на гражданите има своята дума в различните сфери на политиката. Също така той е увеличил чисто демографски влиянието си. Това е също израз на солидарност и тук вече може да се говори за съчетание между националния и общностия е метод и това е абсолютно абсолютна необходимост, когато става дума за решаване на глобалните предизвикателства. Благодаря на господин Шулц и сега давам думата на колегата Морган. Благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин министр. От групата на Европа за свобода и демокрация. Ние сме група от евроскептични партии. Сред нас е и финландската евроскептична партия, която спечели доста гласове по време на последните избори. казваме не на фонда, който се използва за спасяване на Гърция и Португалия. Ако се наложи вето, каква ще бъде реакцията? Смятате ли, че ще има ефект върху еврото за цялата финансова стабилност на Европа? Не считате ли за необходимо Европейския съюз да приеме мерки, които да разделят търговските банки от а, спестовните а, каси? В Америка има закон в този смисъл. Искам сега да дам думата на министъра за отговор. Аз също имам от своя страна, казва председателя, някои въпроси. Ще задам все пак един. Не мога да се въздържа. Неотдавна в печата се писа за позицията на Италия и за това, че застъпва евроскептична позиция. Правят се коментари в този смисъл. Но мисля, че това, което вие казахте, господин министър, е нещо друго. Италия е страна, която е страна основателка. Ние имаме поети ангажименти. Ние гледаме на сегашната криза като възможност за вдъхване на нов живот е, на Европа, която сега изпитва известни затруднения. Спомням се след падането на Берлинската стена. Някой каза, че е виждал машина, която действа безотказно, но не е знал, че тази машина има и душа. И трябва да намерим душата и на Европа. Благодаря, казва господин Тремонти. И слушах много интересни изказвания. Първото изказване беше на господин Брок. Мисля, че той направи някои доста интересни коментари и изложи съвсем разумни методологични съображения. Необходимният е списък от плюсовете и минусите на всички елементи. Трябва да им ясна представа колко изтрувала една кауза и какви биха били положителните и отрицателните последици. Може би е твърде рано да се започва с такава оценка, но все пак е добре да се види какво бихме могли да спечелим, ако тръгнем в определена посока. Феномените се развиха много бързо. За три години имаше три големи проблем, промени – и тук е, говорим по политически въпроси. Аз не съм тук, за да ви моля за пари за иммигрантите. Говоря по съвсем различен начин. Бих искала историята да се повтаря. Бих искал онова, което в крайна сметка се случи на Балканите като е, краен резултат за страните, да е, е крайен резултат и за страните от Северна Африка. Да се надяваме, че промените там не са нещо временно, нещо, което ще отшуми след няколко години, а са по-скоро нещо историческо. Господин Гуалтиери повдигна въпроса за това, доколко е разумно да се е, търси нов договор. Господин Дъв също зададе този въпрос. Аз си мисля, че си струва да се обмисли тази възможност. Но за да съм съвсем ясен, нека да кажа, договорите бяха създадени преди глобализацията. Имаше известни проблеми в последствие, но те все пак бяха плод от една предишна ситуация. Говореше за съветския блок, за европейския блок и прочие. И въобще не се вземаше предвид Азия, например. Така че има промени, които могат да доведат до промяна в парадигмата и които могат да ни дадат е, възможности и да предизвикат необходимост от промени и можем да помислим за конвент, например. Господин Хефнер също зададе въпрос. Начинът по който се управляват нещата, господин Хефнер, се е променил. От моята, в, в моята страна, за щастие, не се наложи твърде много да се намесва държавата във връзка с кризата, е, износа ни падна, брутния вътрешен продукт падна, това се отрази на вътрешната политика, но не ни се наложи да вложим държавни пари за управлението на кризата. В други страни това се наложи, нещата са различни от страна до страна. Е, имаше мерки, в които се спасиха основно банките, без да се вземат правит семействата и промишлеността, както е било в новата сделка на Рузвелт. Така че, като мислим за економически модел, нека да мислим и за социалния си модел. Възможно ли е този социален модел да се управлява само от потребителски стоки и вътрешно търсене? Не. Не мисля, може ли да бъде задвижван от износа, не, мисля, че и това не е допустимо. Мисля, че за да се задържи една маса, трябват поне три крака. Така че трябват ни държавни средства, които да финансират да, е, общественото търсене за стоки от общ интерес. И тук, когато е, казвам това, говоря за възобновяемите източници на енергия и за альтернативните източници на енергия – след това социалната пазарна економика. Все говорим за пазарна економика, а социалния аспект се пропуска, а, когато говорим за спасяването на банките. Е, какво стана с а, думата социална в договора? Всъщност формулировката е социална пазарна економика. Така че тук се търси някакъв вид равновесие между различните култури, които живеят на нашия континент. економиката се влияе от бюджетите. Бюджетите е, се влияят от нещо измислено от е, италиански е, монах, именно воденето на счетоводство в две колони. И е, това ще влияе и, е, и за в бъдеще. И така трябва да работим. За да не оставим на бъдещите поколения дългове, а да им оставим добро наследство. Господин Шолц повдигна въпроса за идеята, която хората имат за Европа – аз вече не съм в първа младост и си спомням от тези стари филми, които ни представяха Европа. А... а именно промишлеността, големите доменни пещи, млекопроизводството и прочее, и прочее. Е, ако искаме да разберем как виждат хората Европа, трябва да започнем да мислим не само за финансите, но и за работата и производството. Господин Морганти направи много интересни коментари. Виждали сме информацията за публичните финанси на Съединените щати, е, особено в последно време. Това е важна информация. Е, важни са и финландските избори. Трябва да помислим обаче какво доведе до резултата от финландските избори. Трябва да започнем да мислим и в един малко по-широк контекст. Надявам се, че ако можем да решим въпроси, свързани с страните около Европа, то тогава Европейския съюз може да се опита да придвижи Европа в определена посока. Говорихте, че евроскептиците винаги грешат и съм напълно прав с вас. Ми е парцо конструктиво и ragione di ulteriore meditazione anche da... С това приключихме един много конструктивен дебат. Мисля, че е, той ни дава много храна за размисъл. Благодаря за присъствието. Закривам заседанието.